So, first of all, let me welcome you all. Най-напред да ви приветствам всички с добре дошли. Знаем защо сме тук. Днес сме се събрали на изслушване на кандидата за комисар господин Шмидт, който е наш колега и е вероятностите за добро сътрудничество са много високи, но независимо от това трябва да проведем това изслушване преди той да бъде евентуално утвърден. Най-напред искам да напомня, че в съответствие с насоките за утвърждаване на комисар, Парламентът оценява кандидатите въз основа на общите им знания, европейска ангажираност и лична независимост. Парламента оценява знанията им по съответния ресор и комуникационните им умения. Също така искам да напомня преди изслушването, че кандидат комисаря отговори на писмени въпроси. Би трябвало да е- всички да имате отговорите. Ще представя накратко структурата на а, изслушването. Кандидатът ще има възможност за встъпително изявление от не повече от 15 минути. В края на заседанието той ще има и 5 минути за заключително изявление. След встъпителното изявление ще има възможност за 20 въпроса от всички вас. Дебатът ще се проведе в съответствие с принципа пинг-понг, т.е. 5 минути за въпроси и отговор, един, една минута за въпрос, две минути за отговор, една минута за изяснение изясняващ въпрос и е един, една минута за отговор поради ограниченията във времето. Е, имайте предвид, е, че ще следя много стрикно за спазване на времето. Комисията за заетост е комисията, която е водеща за това изследване. Подпомагаща е комисията ЕКОН. поканили сме и комисията ФЕМ. Добре дошли на колегите. Първия кръг въпроси ще бъде на, за координаторите на политическите групи. Вторият кръг ще се основава на общо разпределение на времето между политическите групи, в това число представители на независимите депутати. Привличам вниманието ви върху факта, че има превод на 23 езика. Всички оратори могат да използват родния си език и ви приканвам да правите това. Ораторите следва да имат предвид, че онова, което кажа, ще трябва да се превежда, следователно не бива да говорят твърде бързо. И накрая искам да ви информирам, че дебатът ще се предава на живо на вебсайта на парламента и ще има достъп до видеозапис на същия вебсайт. Сега кратко представяне на ресора на господин Шмидт. Много амбициозен ресор, всичко приоритетите, те, неговия ресор отразява а, и платформата на госпожа фон дер Лайен. Тук следва да добавим Европейския стълб на социалните права и детската гаранция. Това е особено важно за уязвимите деца, особено представителите на етническите малцинства и частично изключените представители. Като представител на Словакия изразявам надежда, че Европейският трудов орган ще започне работа скоро. Седалището му ще бъде в Братислава. Трябва в спешен порядък да започнем координация на социалните системи. И сега, господин Шмидт, имате думата за 15 минути. Госпожо председател, дами и господа депутати, за мен е много голяма чест да се ява пред вас на изслушване. Мисията, която евентуално би била моя, ако потвърдите, ще бъде да работя с вас. Аз винаги съм бил привърженик на европейския проект общността в политическата си кариера и професионалната си кариера и съм участвал в различните етапи на строителството на Европа. Ев, Европа се възроди от е, след войната и тръгна по пътя на благоденствието и развитието. В... Ние трябва да продължиме да градиме Европа всеки ден по силата на договорите ние трябва да насърчаваме економически и социално развитие на европейските народи, така както това е описано в член 3 от договорите. Силата на европейският модел е следната. Това е едно съзвучие на социално и економическо развитие, кое, което в момента придобива и екологическо измерение. Ако европейските политики са за сметка на социалното измерение и на хората, то този проект няма да се радва на подкрепата на европейците, казаха. Е, създателите на Европа. Днес повече от всякога трябва да спечелиме доверието на нашите граждани. Укрепването на социалното измерение на Европа, която защитава своите граждани, е нашата основна цел. Аз поемам ангажимента да работя за тази цел чрез сътрудничество и диалог. А, ако съм ще преследвам две цели насърчаване на заетостта, изграждане на квалифицирана работна ръка, която може да работи в условията на цифрови предизвикателства. В център на моите приоритети ще бъде социалните права и социалното включване, високи стандарти на европейския трудов пазар, защото трябва да има сближаване в жизнените и трудови условия. Ще насърчавам трудов пазар, който да гарантира достъп и добри възможности за всички и особено за лица с увреждания, мигранти, представители на ромската общност и най-неоправданите ще се боря срещу бедността, за да се прекъсне порочния кръг на бедността. Ще работя за по-справедлива Европа, в една устойчива Европа социалните права играят централна роля. Заедно с изпълнителният заместник председател господин Домбровски ще гарантирам засилване на социалното измерение възоснова на стълба за, основ... за социални права. В взаимодействие с Европейския парламент, държавите членки, социалните партньори и всички заинтересовани лица ще работим по социална и включваща Европа. Европейския стълб за социални права е съвместен и ангажимент на трите институции. В тясно взаимодействие с парламента аз ще разработя план за действие за изпълнение на стълба на ниво Европейски съюз и държава членка възоснова на постиженията на комисията Юнкер и политическите насоки на новоизбрания председател фон дер Лайн. 41 милиона работят, но Безработицата намалява, но не във всички държави членки, не във всички региони. Не всички а, печелят от поли... тези положителни тенденции. А, работните заплати трябва да осигурява достоен живот. Ще предложа правен инструмент, така че всеки работник да получава справедлива заплата. Не става дума за определяне на еднотипна заплата и искам да обърна особено внимание на социалните модели в държавите членки. Освен това, трябва да работим върху равенството и възможността. Мъжете и жените трябва да се чувстват уверени в своето бъдеще, бъдещето на своите семейства и деца. С оглед на тези предизвикателства ще, подсиля младежката гаранция и ще работя за доразвиване на детската гаранция. Равенството на половете и баланса на половете ще играе централна роля ще работи в тясно взаимодействие с комисария за равенство за намаляване на различията в заплащането, за прозрачност на заплащането и, ще, и за директива за баланс на личния и професионалния живот. Много от нашите граждани се тревожат от задълбочаващото се неравенство от адекватната социална защита и пенсионни системи, включващия пазар на труда с справедливи заплати и подкрепа на активното сарене. Е, напредък в професионалния живот ще бъдат много важни за борба срещу бедността и гарантиране на социалната интеграция. Социалната економика играе важна роля, особено в е, е, местните общности, като гарантира социална възвръщаемост. Има една област, на която много държа и това е здравето и безопасността на работното място. Не е приемливо през 2019 2030 година европейските граждани да бъдат изложени на риск на работното си място. Ще насърчавам приемането на допълнителни мерки срещу карциногени на работното място. Промяната на работното място предполага да се замислим върху професионалното здраве и безопасност. Комисар за работните места означава и комисар за свободното движение на работници. Това не е само основна част от вътрешния пазар а се възприема от европейските граждани като едно от най-важните постижения на Европейския съюз. Заедно с това, последните години показват, че трудовата мобилност е свързана и с редица предизвикателства, като социален дъмпинг и изтичане на мозъци. Ние трябва да противодействаме на отрицателните тенденции и без да пречим на европейските граждани да се движат свободно. По-скоро трябва да премахнем проблемите. Новосъздаденият Европейски трудов орган може да играе важна роля, като гарантира сътрудничество между националните власти по конкретно извършване на съвместни инспекции. От разговорите в тази комисия миналата седмица знам, че практическият аспект на създаването на Европейския трудов орган е важен въпрос за всички вас – Искам да ви уверя, че той ще бъде бързо изграден и ще бъде обезпечен с нужните средства. Европейският съюз изпитва предизвикателствата на променящия се свят и предизвикателствата в областта на технологиите, демографията, екологията. Хората имат нужда да бъдат подпомагани в този преход, за да могат да актуализират и модернизират уменията си с развитието на економиката. Това предполага инвестиции и политика за професионално развитие, така че да се подпомогне професионалния преход на всяка възраст. Ще обсъдя идеята за индивидуални образователни обучителни партиди. Пазара на труда ще се променя в съответствие с автоматизацията, изкуствения интелект – ние трябва да работим решително, за да неутрализираме рисковете, да използваме възможностите. Много е важно да гарантираме доверие в цифровото бъдеще. Следователно, ние трябва да се занимаем с условията на труд на работниците в платформите и да противодействаме на проблемите, свързани с несигурността. Ние трябва да сме готови да посрещнем бъдещи спадове и да сме сигурни, че Европейския съюз е готов да реагира на бъдещи сътресения по социално отговорен начин. Устойчивостта на економическия и валутния съюз зависи от стабилизиращите функции. Бъдещата европейска система за осигуряване срещу безработица трябва да бъде обмислена внимателно, за да може да се реагира на сътресенията, като запазва защита. Социалната и екологична устойчивост са две страни на един медал намаляване на бедността достоен труд, намаляване на бедността трябва да е в центъра на европейския семестър, чиято цел са целите за устойчиво развитие. Международните ни дейности трябва да подкрепят достоен труд за всички. Ще работя със своите колеги, така че международните трудови стандарти да бъдат в центъра на търговските споразумения и многостранната дейност. Инвестициите в хората трябва да получат признание като инвестиция в по-добро бъдеще. Европейския социален фонд, фонд Плюс е инструмент за подкрепа на изпълнението на принципите на стълба, като осигурява ресурси. Преходът към въглеродно-неутрална економика няма да има социален характер автоматично. Трябва да направим така, че никой, никоя страна, никой регион да не бъде изоставен. За да постигнем тази цел, Европейския фонд за глобализация инвестию трябва да бъде достатъчно стабилен. Силната социална Европа предполага силно законодателство, което е актуализирано, което се спазва и изпълнява. То, изисква, то трябва да бъде соци... то изисква социалния елемент да остане в центъра на политиката при Европейския сементър и изисква по-просто и улеснено използване на фондовете и улеснен диалог с социалните партньори. Социалният диалог трябва да се насърчава на всички нива. Социалният диалог на Съюза работи само ако се основава на силни автономни национални партньори. Заедно с това колективното договаряне трябва да получи подкрепа, тъй като е важен елемент на социалната пазарна економика. Като комисар аз ще се ангажирам с диалог с Европейския парламент и съвета, но и с националните парламенти и националните социални партньори. По този начин ние ще можем да разработим балансирани и пропорционални инициативи в съответствие с субсидиарността. Повече от всякога фактите трябва да са е, в основата на нашите дискусии. Работата ми ще се основава е, на е, оценка на нашите инициативи, възоснова на вдъхновение, идващо извън Европейския съюз от нашите партньори в Г7 и Г20 и при взаимодействие с международни организации като МОД и ОИСР. Госпожо председател, скъпи колеги, но избраната председателка на комисията ни изпрати много ясно послание. Европа трябва да действа и да, да свърши повече, отколкото е направила до сега. Аз искам да ви представя нашият проект, но списъка на инициативи не е изчерпателен той трябва да бъде допълнен. Ще взема предвид вашите възражения, коментари, предложения, въпроси и мога да ви уверя, че в следващите 5 години ще работя в тясно сътрудничество с Европейският парламент. Трябва да бъдем единни, да работим в тясно сътрудничество, за да върнем доверието на гражданите, пенсионерите, студентите в Европа, за да разберат чувстват и да почувстват, че Европа е най-хубавото място за живеене. Заедно можем да създадем и изградиме бъдещето си. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви за вашите уводни думи за амбициозните проекти и това, че спазихте времето. Преди да дам думите на координаторите в първия кръг от въпроси и отговори, мога да, искам да кажа, че днес е рождения ден на госпожа Ан Сандърс. Искам да я поздравя с рождения и ден. А сега минаваме към първият кръг въпроси, които ще бъдат зададени от координаторите. Разполагаме с 5 минути за въпроси и отговори. Първо има думата господин Радке от ТНП. Госпожо председател, колега Шмидт, дами и господа, Социалната пазарна економика е в сърцевината на Европейския съюз. Това е констатация, която очудва много хора, макар че това е разписано в е, договорите за Европейския съюз. Така или иначе, социалната пазарна економика е предвидена именно по силата на тези договори. И економиката е социална, само ако социалните партньори работят както следва. В много държави членки обаче виждаме, че социалното партньорство вече не съществува. В много държави членки виждаме, че социалното партньорство е напълно несвойствено за партиите, които са на власт. През последните години видяхме също така, че социалният диалог е престанал да се води в много страни, е, което води и до факта, че по време на предходния си мандат Европейския парламент е, трябваше да предвижда специални правила. Просто социалните партньори вече не можеха да постигат съгласие. Задавам ви следния конкретен въпрос. Как вие лично и Европейската комисия предвижда засилване на социалното партньорство през следващите 5 години и как ще направите така, че социалната пазарна економика в Европейския съюз отново ще заработи? Отговор. Според мен Европейския социален модел се основава на социална пазарна економика и на е, социален диалог. Е, без е, силни социални партньори социалната пазарна економика не би могла да работи, макар да е постигнала в миналото значителни успехи в много страни. Целта продължава да бъде благоденствие за всички, Благодействието за всички дълго време беше цел в много страни. Е, страни, където социалната пазарна економика беше жизнена. Днес в много страни е, синдикатите гражданските сдружения са загубили е, своето влияние. Днес е, трябва да направим необходимото, е, за да може социалните партньори отново да могат да си кажат думата. Ние сме създали институции, предоставили сме им необходимото финансиране. Подобни институции институции трябва да се намесват там, където социалните партньори е, вече не разговарят помежду си. Трябва да разполагаме с всички средства, е, да използваме всички средства, с които разполагаме. Аз разчитам на социалния диалог. Социалните партньори трябва да разберат, че той е в техен интерес. В техен интерес е те сами да изградят е, социалния диалог, за да се постигне успех. Всички е, социални партньори ще спечелят от това. Европейския съюз е един чудесен пример за конструктивен компромис. Социалните партньори, социалните партньорства съществуват благодарение на подобен компромис. Именно по този начин се постига и единство в обществото. Следващия въпрос. Благодаря. Вие казахте, че за бъдеще ще говорим за минимален доход в Европейския съюз. Е, според мен е, това е вид е, помощ. Въпросът е обаче какво означава справедливо заплащане. Задавам ви въпроса, какво ще направите, за да могат колективните трудови договори отново да бъдат на дневен ред? Отговор. Имах колега в Люксембург, който казваше, че минималната заплата е колективен трудов договор за онези, които не са подписали такъв. Минималното трудово възнаграждение е елемент, на който трябва да разчитаме, защото той не съществува във всички европейски страни. Нека не забравяме, че колективното трудово договаряне в много страни или отслабва, или изобщо не съществува. Но това е въпрос на социален диалог. Трябва да укрепим социалните партньори, трябва да им докажем, че колективното трудово договаряне е най-доброто решение. По този начин се спазват правата на всички, постига се гъвкавостта, която е необходима на всички страни. Ако има диалог в предприятието, то тогава страните, които участват в него, се разбират по-добре добре. Трябва да постигнем тази цел. Как? Ние не можем да го постановим с указ. Не може всички да участват в колективно трудово договаряне на сила. Това трябва да стане по силата на социален диалог. Чрез социалния диалог ще насърчим колективното трудово договаряне. Е, това е и от общ економически интерес. Как да го постигнем? Е, трябва да помислим по това трябва да се замислим дали социалният диалог трябва да бъде евентуален път към такова колективно трудово договаряне. Искам само да ви кажа, че бих искал да включа Европейски економически и социален съвет в нашата работа, да направим проучване, за да видим как да насърчим колективното трудово договаряне в Европейския съюз. ОИСР също работи по този въпрос, Международната организация на труда също. Смятам, че трябва да черпим пример от тяхната работа. Госпожа Ингерос, благодаря, господин председател. Благодаря ви за стъпителните думи. Мисля, че е почтено да се каже, че соци... социалистите и демократите са били е, двигател на европейските социални права. Е, така че е, никога е, няма да придадем достатъчно значение на действията по този стълб във връзка с работния ви план. Аз мисля, че трябва наименованието на вашата длъжност да се промени за работни места и социални права. Въпросът ми обаче, какви законодателни мерки и финансова подкрепа ще изисквате, за да се постигне социален напредък и справедлив преход? преход към устойчиво общество. Това отсъства за много хора. Така че не само предложение, но и действителност отговор. Когато приехме социалния стълб в Гьотеборг, някои от вас проявих скептицизъм, защото вие смятахте, че това е още една декларация. Какво стана обаче в последствие? Много бързо забелязахме, че в този стълб има нарастващ потенциал, но при едно условие. При условие, че е на лице политическата воля за неговото прилагане, за неговото претворяване в конкретни дела. Ето това се опитва да направи настоящата комисия. Това обаче е и покана към стратегическия дневен ред, който беше прият от Европейския съвет. Ето защо много бързо ще заработим по този план за действие, което означава, че принципите трябва да бъдат отразени в дела, в конкретни дела. Те могат да бъдат законодателни, те могат да бъдат просто препоръки, те могат да бъдат и определени идеи, които държавите членки искат да бъдат отразени, защото ние трябва да спазваме правомощията на държавите членки, правомощията и на ЦЕ целия съюз, много често тези правомощия са споделени. Ето защо аз мисля и в моята така наречена мишен лета писмо за мисиите има ясни намерения. Първо, минимална заплата. Второ, детска гаранция. Трябва да очертаем рамка на това какво имаме предвид, когато говорим за детска гаранция, младежка гаранция. Ние трябва да насърчим отново тази младежка гаранция, защото млади хора, които са останали без работа, това е най-лошото за Европейския съюз и накърнява доверието в него. Трябва да преразпишем и да засилим е, тази младежка гаранция. Е, след това говорим за социални права, как най-добре да създадем социални права и е, добри условия за труд за работниците, които са наети от платформи. Необходими са ни правни действия, правни инструменти, чрез финансите е, ние е, ще придвижим нашия европейски социален стълб към неговото прилагане на практика. Това искат хората и това искаме и да постигнем. Председателката, следващия въпрос. Следващия въпрос е свързан с детската гаранция. А, аз Високо оценявам наскоро поетите от вас ангажименти, наскоро поетите ангажименти от Европейската комисия във връзка с детската гаранция. Това е важна част от техния дневен ред. Въпросът ми е обаче какви инструменти и какви, какво финансиране предвижда Европейската комисия за Европейската детска гаранция как ще убедите държавите членки да подкрепят такова значително предложение в европейската многогодишна финансова рамка? Как да предвидят средства именно с тази гаранция вместо за други цели? Една минута за отговор. Всички сме сигурни, че детската бедност е най-лошото. Детската бедност просто унищожава бъдещето на това лице. Защото когато си беден като малък, това предполага, че ще бъдеш е, беден и като пораснеш. Това е ужасно за индивида, но е ужасно и за цялото общество. Вече са на лице много инструменти, на лице са много мерки много е, мерки, е, чиято цел е подобряването на положението на бедните деца. Но ние трябва да пренасочим тези действия, да ги централизираме, да ги обединим и да ги насочим най-напред към онези, които най-много се нуждаят от тях в нашите общества. Искам да кажа, че не само в бедните общества има бедни деца, и в заможни общества има бедни деца. Така че е, трябва да постигнем правилния подход към подобна задача. Е, предвид работата, която вече е свършена в парламента, където вече са разписани препоръки, парите са важни, но е, не можете да имате амбициозна политика, която да бъде добра за всички, без съфинансиране. Е, отбелязвам си какво казва Европейския парламент. Мисля, че това е интересен път и ще отнеса дискусията и до съвета. Господин Бислау Въпрос за една минута. Айте. Господин Шмидт, вие ще развиете този ресор и ще трябва и да се борите за доверието на гражданите. Гра... Гражданите показаха на 26 май, че все още вярват и чакват нещо от Европа. Аз знам, че вие можете да бъдете онзи амбициозен е, комисар, предвид е, вашето, вашия професионален опит, човека, който може да изпълне дневния ред. Вие споменахте обаче, че има много предизвикателства, 25% от децата, които живеят в е, бедност и... Но Що се отнася до младите, по какъв начин ще свържете гаранцията за младите с бъдещия дневен ред за развиване на пазара на труда? Благодаря. Както вече казах, ние трябва да усъвремениме, да премислиме гаранцията за младите. Тя беше успех, но може би не навсякъде и не за всички, и не по един и същи начин. Трябва да видим какви са предизвикателствата, с които, пред които сме изправени. Първо, нестабилните работни места. Много от младите хора, които навлизат в пазара на труда, е, навлизат при едни много нестабилни и несигурни условия. Необходимо е да създадем условия за повече сигурност, на които да стъпат младите. Второ, прехода към цифрозацията. Дори младите хора, които са непрекъснато работят и потребяват телефоните си, не са достатъчно не притежават достатъчно умения в областта на цифровизацията. Необходимо е всички да имат основно обучение, да преминат основно обучение по цифровизация, да, пред, да придобият основните умения, които да отговарят на изискванията на трудовия пазар. Тоест всичките да могат да се възползват от преимуществата на цифровия пазар. Необходимостта, необходимо е да, да предоставим всички шансове в ръцете на младите хора. С това ще работя с е, комисаря по цифровизацията, комисаря, който отговаря за младите, за да раз, решиме по какъв начин да предоставиме достатъчно възможности на младите да се възползват от а, пазара на цифровизацията, като разбира се се избегнат рисковете. Иск... Смятате ли, че не, че е необходимо да, да има специални органи в рамките на комисията, които да бъдат за младите и децата и включ... А, необход... Необход... необходими са много, много, много, много умени а, в областта на а, развитането на пазара, какво, какво ще направите за придобиване на новите умения. Както вече казах, това ще зависи и от по-добрата координация в рамките на комисията. Координация, която ще бъде осигурена и от заместник председателите. Ще работя в тясно сътрудничество с различните комисари, включително и с комисар Кинас. Разбира се, професионалното обучение е от огромно значение. Това не е нещо второстепенно. Много често се казва, че това е нещо е, като втора, втора, втора ръка образование, просто защото, да речем, даден човек не е успял да постъпи в университета. Не. Професионалното обучение е точно толкова важно, колкото и другото обучение. На национално равнище, на европейско равнище на, във всякакъв план в страните, в които има добре развито професионално обучение, има ниска безработица сред младите. Това трябва да бъде нашата цел. И да се Необходимо е да се интегрира и цифровото обучение в професионалното обучение и е да се създадат нови модели на образование и на професионално обучение. Госпожа Петър Хансен ще говоря датски. Необходимо е европейските граждани да се радват на достоен начин на живот. За това пазара на труда трябва да бъде преструктуриран трябва всичко да се, да се направи всичко, за да ни хората, трудещите се, е, да не изпаднат в е, бедност, когато загубят е, своите, своята работа или трябва да променят кариерата си. Моя въпрос е следният. Е, ще предложите ли минимално, минимален доход, нещо, което не трябва да се смесва с минималната заплата, минимален доход, за да може европейският гражданин да разполага с средства, защото когато е необходимо да промени начина си на живот, да не се страхува, че ще изпадне в бедност. Най-напред онова, което казахте в началото, се споделя и когато прочетете политическите насоки на новоизбрания председател, ще видите, че там пише искаме общество на социална справедливост е, и добруване, защото към това трябва да се стремим. Историческият опит показва, че когато няма гаранции в тази насока, дори и европейците могат да се разбунтуват. Това е задължителна част от европейския начин на живот и европейския социален модел. Сега за доходите, минималния доход. В повечето страни, в почти всяка държава членка, има някакъв минимален доход, но равнището му е много различно. Някъде е много ниско, високо, другаде. Може, някой може да каже, това е субсидиарност. Не е така. Има, е, има нещо общо. А то е всеки гражданин трябва да има е, доход, който му позволява да води достоен живот дори и ако човекът не е на пазара на труда. Ето защо ние трябва да търсим някакъв критерий, за да дадем възможност на хората да живеят достойно. Минималната заплата не може да бъде еднаква в Люксембург и България или някъде другаде, но тя трябва да отчита жизнения стандарт – економическата, финансовата и бюджетната ситуация, но заедно с това трябва да е, осигурява на всеки европейски гражданин, независимо от това къде живее, е, достоен живот. Ето, тук трябва да бъдат насочени към усилията ни. Трябва да търсим най-добрите инструменти, защото това трябва да бъде в диалог с държавите членки и особено с всички организации, които които работят по въпросите на бедността и включването. Допълнителен въпрос. Искам да ви попитам. Ще поемете ли ангажимент да работите с комисария Домбровски и комисария а, Тимерманс. Не разбрах въпрос. Радвам се от отговора. Ще повдигнете ли този въпрос пред комисарите Домбровски и Тимерман, за да започне, за да направите това предложение през първите 100 дни? Не можем да приключим работата през първите 100 дни, но трябва да работим през останалата част от мандата. Вярно е, че хората очакват ясен сигнал много бързо. Трябва да седнем и да видим кои са най-добрите инструменти, каква е ролята на Европейския съюз за въвеждане на стандарта за минимален доход в цяла Европа. Това не може да стане в края на мандата. Трябва да добавя, ние трябва да водим консултации. Аз много държа на консултациите, защото комисарите не знаят всичко. Мисля си. Затова трябва да, да се допитваме до тези, които е, познават е, проблемите по-добре от нас. Госпожа Жеме. Госпожо председател, господин кандидат, заетостта е много важен въпрос, който вълнува нашите граждани. Има предизвикателства и опасности. И има недостатък в економическия модел, който се основава на производителността и растежа. Европейската политика на бюджетни економии водят до пенсиите. Политиката за включване на мигрантите на пазара на труда е в ущърп на останалите. Резултатът е робство, намаляване на броя на работниците и недостоен живот. Има социален дъмпинг, особено във връзка с командированите работници. Въпросът ми е кога ще направите така, че економиката да обслужва хората, а не обратно. Въпросът ми е кога ще станем в, услуга на, в служба на хората, а не обратно. Благодаря. Новоизбраната председателка определи един таван. И това е економиката да бъде в услуга на гражданите. И всичко, което е в програмата на председателската и основните насоки преследват една единствена цел а именно да подсилва социалната защита и държавата на социалната защита. Е, целта е да се активира социалния напредък като го адаптира към една променяща се економика, в една променяща се економическа среда, по-конкретно глобализацията. Нека не бъдем наивни в тази глобализация и това е причината, поради която ние е, трябва да, да излезем с разумни идеи в условията на глобализацията. Що се отнася до социалния дъмпинг, мисля, че комисията отправи много важни предложения, по-конкретно за командированите работници. Нещо, което не е изпълнено, защото все още сме на етап на транспониране на директивата. Но основният принцип, който трябва да бъде е, следен и който трябва да се изпълни, е една и съща заплата за една и съща работа в едно и също място. Това е така в цяла Европа, когато започнат преговори по директивата за командированите работници. Смятам, че Европейският съюз свърши работата и аз мисля, че това е философията, която ще продължим по социалната защита, социалната справедливост с инструментите, с които разполагаме, именно препоръката за социална защита за всички и включването. Ето защо говорим за гаранция за децата, за младите. Всичко това има за цел да засили социалната държава, от която Европа се гордее. Допълнителен въпрос? е, уточняващи въпроса. Е, е, Обедняването в нашето общество е лошо нещо. Е, използват се командировани работници, вместо да се обучават местни. Ето защо въпросът за за изравняване на заплатите на най-низкото ниво вие говорите и за споразумението за свободна търговия, които са опасност. Ако вие обявявате бъдеща криза и казвате, че трябва да получим подкрепата на гражданите, които не са успели, очевидно има нещо, което не работи. Ние говорим за защитата на работниците на платформите, това е което наричате либерализация, комисията обяви, че ще работи е, за защита на условията на труд и социалните условия на работниците на е, фирмите платформи. Това е важна цел и ние трябва много бързо да се захванем с тази задача, защото това е економика, която се разраства, която става все по-важна и е, която има лоши е, страни, но е, не само лоши страни, но има нужда от социално измерение, социална защита. Социалното не може да изостава от технологичното развитие. Що се отнася до обучението, аз го казах, ние искаме да инвестираме. Инвестираме много в обучението и особено в е, двойното обучение или така нареченото дуално обучение, така нареченото професионално обучение. Това е гаранция е, за да могат младите да си намерят е, заплата, която е достойно заплатена. Следващият. Един от приоритетите на новата Европейска комисия е да се подпомага развитието на малките и средни предприятия и мобилността на предприятията. Това е изключително ценно, но в момента се работи по преразглеждане на регламент 997 Предвижданите промени включват повиш... засилване на тежеста върху работодателите и засилване на бюрокрацията. Международният транспорт, строителството и сектора на медицинските грижи могат да бъдат засегнати – ето защо искам да ви попитам дали предвиждате промяна в тези разпоредби, за да се повиши конкурентоспособността. Полша и Словакия е, бяха страни, които искат да отхвърлят тези разпоредби. I agree fully with you when you say that the uh, small Напълно съм съгласен с вас за това, че малките и средни предприятия са много важни. Те са важни за економиката и работните места. Това са е, предприятията, които създават най-много работни места. Заедно с това трябва да сме сигурни, че всеки, който работи, е, работи при достойни е, работни условия. Независимо от това дали работи в малко или голямо предприятие. Всеки работник в Европа има право на достойна заплата и условия на труд. Ние трябва да помагаме, е, да, по, да подпомагаме малките и средни предприятия в тези промени. Това е очевидно. Те трябва да са пригодни за новата цифрова економика и не можем да градим бъдещето на малките и средни предприятия възосновата на лоши условия на труд и ниски заплати. Това не е бъдещето на економическия модел в Европа. Съгласен съм, че въпросът за административната тежест е в челно място на списъка с нашите приоритети. Ние трябва да се погрежим тежестта да не подкопава конкурентоспособността. И затова новоизбраната председателка каза, че трябва да внимаваме, когато въвеждаме ново законодателство. Винаги трябва да правим преценка дали това законодателство е необходимо. Не можем обаче да кажем, че економиката няма нужда от някакви рамки. И онова, което беше постигнато, е въвеждането на е, елементи, които е, улесняват процедурата. Аз имам доверие в цифровата е, в цифровия капацитет, за да се улеснят нещата за МСП, чрез системата за европейска сигурност, европейския обмен на информация и въвеждането на карта за социална самоличност. Уточняващ въпрос. Господин кандидат комисар, Онова, което липсва в европейската политика е семейството. Ние не работим често по този въпрос. Според мен семейството е подложено на нападки е, и то се унищожава и предефинира каква е ролята според вас на европейското семейство в европейската политика. Макар, че разбирам, това не е точно е, европейско правомощие в Польша. Ние смятаме, че силно е, семейство означава силна Польша. Въжи ли същото и за Европа? Всички ние сме съгласни, че семейството е основата на нашето общество. Мисля, че никой не поставя това под въпрос. И когато говорим за бедност на децата, когато говорим за баланс между е, професионалния и личния живот, е, когато говорим за противодействие на бедността, ние имаме предвид подпомагане на семействата, защото детската бедност е първо семейна бедност. Бедните деца живеят в бедни семейства. Така че ние трябва да разработваме политика не само чрез децата, така че аз не виждам как Европейския съюз не подпомага семействата. Нашият социален модел подпомага семействата, като им осигурява добри социални и економически възможности и възможността децата да ходят на училище, да получават добро здравеопазване и равни възможности. Това е част от активна семейна политика, която Европа подкрепя. Съгласен съм. Семейните политики са национално правомощие но те трябва да спазват е, основни правила и принципи по отношение на недопускането на дискриминация. Е, е, председателката, ако обичате, придържайте се към основния си въпрос. Благодаря. Господин Вилонсън има думата. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря на датски. Господин кандидат комисар, в писмените си отговори вие посочвате, че европейските инициативи за минимална заплата трябва да бъдат спазени. Трябва обаче да се спазват правомощите на държавите членки и на социалните партньори. С други думи, колективното трудово договаряне. Можете ли да гарантирате, че европейска минимална заплата ще спазва националните модели на труд? а именно там, където няма предвидена минимална заплата а, с закон. Тя се определя с колективно трудово договаряне, както това става в скандинавските страни, например. Ако не е така, какво точно искате да постигнете? Отговор. Току-що говорихме за значението, за ключовото значение за колективното трудово договаряне. Как можем да подкрепим, да засилим и укрепим колективно трудово договаряне в целия Европейски съюз? Как мога аз, при условие, че съм казал това и споделям това мнение, от друга страна да отслабвам система, която се основава на колективно трудово договаряне и която е успешна? включително създаване и установяване на добри заплати и почтенност, справедливост е, в е, света на труда. Е, рамка за минимални заплати по никакъв начин, подчертавам, по никакъв начин няма да постави под въпроса система, която се основава на колективно трудово договаряне, където има добри заплати в страните, където това се прилага. С... По никакъв начин ние няма да принуждаваме тези страни е, да променят тяхната стара и добре установена традиция. Ние не възнамеряваме да определяме европейска минимална заплата. Как бихме могли? Онова, което искаме да направим е да очертаем рамка особено в страни, където вероятно е, тази система за колективно трудово договаряне не съществува, за да сме сигурни, че се предвижда минимална заплата и че тя е, се е, определя по почтен и предвидим начин. Това е рамката, която искаме да очертаем, но това не засяга нито традициите, нито културата на колективното трудово договаряне, където заплатите във всички отрасли, включително и минималните заплати, са резултат именно от такова колективно трудово договаряне. Така че аз не виждам никаква заплата за тази система, която ние държим да съхраним и бих насърчил много страни да я копират, но не е така лесно. Следващ въпрос. Е, благодаря. Благодаря, господин Шмидт. Е, но е, искам да допълня въпроса си. Бихте ли казал, е, че е, предложение за закон за минимална европейска заплата би допуснал дерогации за страни, където заплатата е по-висока и където тя се определя с колективно трудово договаряне, а не по закон? Отговор. Ако искате да наречете това изключение, наречете го изключение. Но беше ясно и аз бях съвсем ясен. Е, ние няма да е, внесем е, разнобой, ние няма да създадем някакво безредие в системата, създавайки европейска рамка за европейска минимална заплата. Трябва да съхраним това, което работи добре и то трябва да продължи да работи добре. Това е гаранция, която мога да ви предоставя. Председателката, е, втори кръг от въпроси. Вече закъсняваме с 10 минути. Ако обичате, спазвайте строго времето си. Втори кръг от въпроси, госпожа Франсен. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на холандски. Е, господин е, е, кандидат комисар, цифровизацията, економиката на платформите беше спомената. Те предоставят възможности както за наетите работници, така и, на сам, така и за самонаетите работници. От друга страна обаче тази економика на платформите има много отрицателни аспекти. Така, например, ние виждаме, че атипични, съвсем краткосрочни договори с една дума, ненормални договори цъфтят. Те се множат. Как ще гарантирате защитата на работниците, е, какъвто и да е, е договора, който са подписали? Директивата за командированите работници ще се разшири и към работниците, които са наети на платформите. Как ще подобрите условията на труд за тези работници? Отговор. Както вече споменах, ние трябва да сме сигурни, че развитието на технологиите ни обягва обягвани, с други думи, социалните гаранции, социалната крила, която сме създали в Европейския съюз, е, изцяло е разрушена от е, развитието на технологията. Вероятно знаете, че в Съединените щати, в Калифорния, са приели закон за работници на платформите. Това е много интересно, защото именно в Съединените щати е създадена тази економика на платформите. Ние идеално съзнаваме, че има пропаст между развитието на технологията и социалните условия. И ние сме тези, които трябва е, да стесним тази пропаст. Това възнамерява да направи комисията с директивата за предвидими и прозрачни условия на труд, с препоръката за социална защита, която покрива и само наетите, ние трябва да сме сигурни, че тези права се засилват и че се развиват. С други думи, унези, които работят на платформите, трябва да имат същите социални права, както всички останали. Те трябва да имат право и на колективно трудово договаряне. Казвам това само пътюм. Тоест, хората трябва да се обединят, ако работници, които работят на платформи са самонаети, не се противопоставят на закона за конкуренцията. Това би било абсурд. Тоест, правата трябва да бъдат еднакви. Ето защо ние имаме един цялостен подход е, към социалните права и условията на труд за работниците на платформите. Аз съм говорил с госпожа Вестагер, тя е заместник-председател на комисията, както и с комисаря, който отговаря за промишлеността. Ние трябва да обсъдим въпроса с всички партньори и да работим по едни добри стандарти за хора, които работят в новата цифрова економика. Допълващ въпрос. Благодаря, господин комисар. А, аз съм бългийка, както чувате. Знаете, че ние възлагаме големи очаквания на вашата работа. Бихме искали да продължите чудесната работа на чудесната си предшественица госпожа Тайсен. Предварително ви моля за извинение за въпроса, който ще ви задам. Искам да говоря за фалшивите самонаети работници. Отдавна този въпрос е на масата на Европейския парламент. Как ще подходите към тях без да вредите на същинските самонаети? никой не иска да напада самонаетите. Който иска да бъде самонает, да си остане самонает. Има много млади хора, които искат да останат самонайти. Е, те, ние не бива да им забраняваме да бъдат самонети. Е, но, след като сме казали това, трябва да имаме предвид, че тези самонети трябва да имат същите социални права като останалите. Ако не гарантираме социална защита, през следващите 10, 20 или 30 години ще имаме големи проблеми или може би незабавно, ако няма здравна осигуровка, ако няма застраховка срещу происшествия. Има много конкретни случаи с така наречените самонети в така наречената Юбер економика. Е, какво става с тях, ако преживеят някакво происшествие? Е, ако те приемат да бъдат самонети, какво става с тях? Ако е, обаче в дадена зала има хора, които твърдят, че са самонаети, но всъщност не са самонаети, то тогава трябва да внесем някаква корекция. Госпожа Винт. Вашия въпрос има. Разполагате с една минута. И аз ще говоря датски. Благодаря, господин Шмидт, за това, че сте тук в нашата комисия. Тук съм. Безопасността и трудовите условия са много често от огромно значение за европейските е, работ трудещи се, понякога въпрос на живот и на смърт. Съжалявам, че в е, вашите отговори е, няма нищо свързано с съвършенстване и подобрение на трудовите условия. За това ви задавам следния въпрос. Е, комисията ще развие ли стратегия за осигуряване на безопасност на трудовите условия до края на своят мандат? В, в някои страни това се прави, но и ще има ли някаква визия за намаляване и елиминиране на трудовите злополуки? И по-специално за ем, експозирането на канцерогени и други опасни вещества на работното място. Когато казваме, че искаме економика, която да е в услуга на хората, на трудещите се, мисля, че първото и основното е защитата на работното място, безопасността на труда. Хората са е, експозирани на а, а, трудови злополуки, имат заплахи за здравето. Някой понякога просто не се прибира в къщи, защото е починал на работното си място. Така че всичко това за мен е от основен приоритет. Споменахме работещите на платформите, но това въж, това въжи и за всички други отрасли. Това е един от принципите на социалния стълб ще трябва да е, оформиме плана за действие и да прилагаме социалният е, е, стълб, като се приемат необходимите мерки за това. Това, това е абсолютен приоритет. Не може след изтичането на срока на рамката да кажем просто нямаме вече нужда от това. Аз ще работя в тази настока и ще излеза с предложения към колегиума ще разгледаме и нови проблеми, които са се появили и които са от огромно значение. Ще видим как ще свържеме с съответните разпоредби на директивите за канцерогенните вещества и другите отровни вещества. Ще ги свържеме, ще трябва да разгледаме и някои други аспекти на а, свързани с проблеми на работното място и заедно с другите комисари да оформиме на е, една нова трудова среда, защото трудовата сред, среда, трудовите условия са от огромно значение, нещо, което трябва непрекъснато да бъде проследявано и развивано. Удовлетворена съм от вашият отговор а, Европейският орган за труда а, би трябвало да работи за а, това да има по-малко стрес на работното място и да се вземат условия да се вземат мерки за борба с скелетно-мускулните увреждания. Е, предишните комисии не направиха нищо за това. Ако вие е, получите този ресор, ще предприемете ли нещо свързано с намаляване на стреса и борба срещу другите заболявания на, на мя... трудовото място? Както казах, е, необходими са промени и в трудовите условия в тези компании, където наистина има проблеми, има стрес и където дори сме свидетели на е, самоубийства сред е, работелите. Работодателите трябва да осъзнават, е, че подобна ситуация е лоша в крайна сметка не само за самият трудещ се, но и за цялата фирма. Затова трябва да се намерят най-добрите решения, свързани с бърнаут, с стрес, с скелетно-мускулни увреждания. Не, трудно, трудно обаче подобни проблеми да бъдат решени с законодателство. Някои опитаха, но резултатите не са много убедителни. Става дума по-скоро за практически подход, защото не може да има едно решение за всички. Е, има специфични речения за специфичните е, фирми, но при всички случаи е, това, подобни трудови условия са отрицателни, те са е, лоши за самия трудещ си, но и за цялата фирма, защото това води до отсъствия, до заболявания, които понякога водат до отсъствие в продължение на месеци. но аз съм оптимиста, че можем да, да намерим някакво подходящо решение. госпожа Брюне. Свободното придвижване на трудещите се е едно от най-големите постижения на Европа, дават допълнителни трудови възможности, разширява пазарите, открива нови пазари за фирмите и по, по принцип е една, едно основно право, правото на свобода. Но не всички не, не навсякъде е, условията са еднакви. е, например, две предприятия в една и съща страна в, е, за извършване на една и съща работа могат да плащат различни, е, различни ставки и е, тяхното облагане е различно т.е. няма равноправие. Какво можете да направите, господин председател, за възстановяване на известно равноправие в Европа? Е, свободното придвижване и пред, свободното предоставяне на услуги наистина е огромно постижение на Европейския съюз в, е, при условие, че се прилага е, съгласно правилата, а няма измами. И тогава тя е успешна и води до добри резултати за всички. Но когато се прилага социален дъмпинг, е, мобилността води до е, отрицателни резултати. Мисля, че направихме голяма крачка напред с приемането на директивата за командированите, т.е. прилагане на едни и същи правила, едно и също възнаграждение за извършване на една и съща работа на едно и също място. Но е, трябва да се из спазват разпоредбите на тази директива, но от всички, не само страните, които изпращат командировани, а и тези, които приемат. Е, не може в крайна сметка някои фирми да упражняват социален дъмпинг за сметка на своите работници трябва да има един метод за контролиране на измамите и за да се установи наистина дали има лоялна конкуренция и сравнителни условия. Но в крайна сметка няма в Европа няма един, една единствена система на, социално, на социална сигурност. Всяка държава членка държи на своята е, на своя модел. И когато има човек командирован за месец или няколко е, месеца, не можем да го е, задължиме да се запише да се запише и да премине към социалната система на страната, в която работи, тъй като ще загуби някои права. Така че не можем да хармонизираме, но наистина ще разгледаме много задълбочено този проблем, за да установиме дали понякога има недопустими, недопустими конкурентни условия предвид прилагането на социалните схеми и системи. Благодаря ви. Може би усъвършенстването на социалните системи ще доведе е, до е, запълване на празнотите и до повече конкурентно способни трудещи се в отделните държави членки. Е, нашата цел е економическата конвергенция. Не можем да построиме солидарна Европа на основата на големи разлики и в крайна сметка солидарността е един от принципите на Европа. Е, соли... Солидарност за споделено благоденствие. Така че всеки, който отива да работи някъде, трябва да може да се възползва от добри условия в друга страна. Същевременно предоставяме възможността за мобилност. Днес 17 милиона европейци живеят и работят в друга страна и по този, по този начин попълват и празнотите и е, е, допринасят за економиката на друга страна, извършвайки труд, за който няма квалифицирани работници в тази страна. Но мобилността и е, свободното предвижване трябва да бъде на доброволен принцип и разпоредбите трябва да се спазват както от страната, която изпраща, така и страната, която приема. Господин Фербер. Благодаря, ще взема думата на немски или поне ще се опитам. Господин Шмидт, вие е, предлагате механизъм за повторно застраховане на е, свързано с е, така, така наречените добавки за безработица. Как, как, как виждате възможността за създаване на такъв механизъм? Не правите ли в момента предложения и обещания, които не може да, да изпълните по-късно? Всичко зависи от условията в съответните страни. трябва да видиме дали има необходимост от подобен механизъм. Като подобен механизъм би могъл да бъде задвижен в момент на криза или в момент на някакъв економически шок. Трябва също така да се направи анализ на цялостната ситуация. Тоест, трябва да имаме една много добра, ефективна бюджетна политика, бюджетна политика, която да се прилага и изпълнява стрикно от държавите членки, защото целта не е всеки да си прави каквото си иска и после да а, иска да се задейства този инструмент. За, за съжаление обаче има асиметрични шокове, които с последици от економическото развитие. Тоест, трябва да има един механизъм, който да може да бъде задвижван в момент на необходимост. В случай на економически шок или на економическа криза, хората трябва да могат да бъдат подпомагани и държавите, които също са жертви на шока или имат бюджетни финансови проблеми, да могат да бъдат подпомогнати. Аз смятам, че ще можем да постигнем тази цел. Господин Фербер, допълнителен въпрос. През последните 10 години Е, имаше много проблеми в държави членки, но кажете кога според вас е, е би могло в миналото да бъде използван подобен механизъм. Като поглеждам назад и права анализ на кризата, на която бяхме свидетели, в началото на кризата много страни бяха в уязвимо положение. Имам предвид е, страните от юга. Тези страни пострадаха от економическата и финансова крига и първите жертви е, бяха младите хора. И за това беше създадена и гаранцията за младите хора приключваме. Сега давам думата на госпожа Нина Гил. Uh, Благодаря, господин председател, господин кандидат комисар. Говорихте за намаляване на неравенството. Аз привесвам акцента върху социалната економика, защото альтернативните економически модели имат своята роля. Бихте ли казали как ще съчетаете с, с различните предизвикателства, инвестиционните потребности? И сега, по повод казаното от Маркус Фербер за, за системата за презастраховане при безработица. Как ще съберете подкрепа от държавите членки, които до сега се, възпротив... се противят и как ще гарантирате контрацикличната стабилизираща функция? Как тази система ще няма да създава условия, които са в ущърп на държавите членки? За социалната економика вече и в Европа имаме много активна социална економика в нашите региони, е, територии. Тя дава своята е, е, роля и осигуряват важни дейности и услуги за онези, които имат най-голяма нужда от тях, онези, които осигуряват грижи за децата и възрастните Секторът е много важен в нашето общество. Той трябва да бъде подсилен е, не само защото предоставя добри услуги, но и защото създава работни места. По време на кризата видяхме, че това е секторът, в който в крайна сметка не само, че не бяха загубени, бяха създадени работни места. И системата за презастраховане при безработица трябва да се насърчава. За инвестициите парламентът включи в плана Юнкер правото за предоставяне на кредити на социалната економика. Това е много важно признание за економическата и социална роля на социалната економика. Това означава, че ние трябва да се съсредоточим върху социалните инвестиции. Ако искаме конкурентна економика, трябва да имаме стабилни социални условия. Това означава социални инвестиции в образованието, здравеопазването. Добрата и стабилната економика зависи от стабилната социална среда. Инвестициите в социалните услуги е, са много важни. Сега новата економика има връзки, но трябва да имаме предвид и принципа на устойчивостта, нови модели за енергетика, например. По системата за безработица ние трябва да положим усилия и а, да разсеем разбираемите резерви, че това не е модел само за насърчаване на морална опасност и той е в е, интерес, е в интерес не само на една страна, а на всички страни и особено на стабилен стабилен валутен съюз. По въпроса за безработицата споменахме, споменахте въздействието на дигитализацията и изкуствения интелект. 50% от работните места в Европейски съюз или ще се променят, или ще изчезнат. 61 милиона души имат са ниско квалифицирани. Какви мерки ще предприемете за преодоляване на недостига на умения? И също така, като имаме предвид необходимото равенство на половете, особено в технологичния сектор. Няма да говоря за 50%, но въздействието на цифровата промяна ще бъде много силно. Онова, което не се отчита за новите работни места, те могат да бъдат заети само от хора с подходящи умения. И така квалификация, преквалификация е, в, е централен въпрос през следващите години. Трябва да направим така, че не само младите имат добри умения, че имат подходящо образование, но и унежи, които работят, да получат преквалификацията, която им е необходима с оглед на променящия се пазар на труда. Така че ние трябва да инвестираме в преквалификация и придобиване на нови умения. Има нужда от повече средства за тази цел. Това е централен въпрос, който следва да бъде интегриран в препоръките по страни. Нещо, което е направено. Инвестирането в на повече пари в хората е важно. Имаме нов дневен ред за уменията и новоизбрания председател ме помоли да преразгледам този въпрос. Благодаря за това, че отговорихте на уточняващия въпрос. Също това беше нов въпрос. Много ви моля, бъдете е, стриктни. Доста изоставаме от времето. Отговорът на въпроса трябва отнема е, на уточняващия въпрос е, една минута. По-малко коментари, повече въпроси. Господин Сатури със своя въпрос. Си, мадам ла президент. Госпожо председател, всички сме съгласни. Европейското обещание трябва да, да, бъде, да почива на два цокъла. Социалният е, цокъл, който трябва да защитава и е, цокъла осигуряване на работа. Но вие се измъквате, защото в, в момента няма достатъчно стабилни е, договори, непостоянни договори, прави се всичко възможно чрез е, административни трикове да, не, да се отнеме отговорността. Не се знае кой е отговорен в цялата верига на доставки. Е, господин комисар, бих искал вашия отговор да бъде много ясен. Ще има ли законодателство за прилагане на трудовото право в целия Европейския съюз и за да се търси отговорност от фирмите, независимо какви са подизпълнителите и административните трикове. Да се разбере кой е дал дадено нареждане и този, който го е дал да поеме отговорността за свършеното. Що се отнася до подизпълнителите? първата директива, която изменя директивата за командироването, определя отговорността на подизпълнителните. Така че, както правилно казахте, има верига. И наистина отговорностите трябва да бъдат точно определени. Затова очаквам от трудовите инспекторати да следат отблизо нещата, а не да има мъгляви е, неясни е, положения, където е, никой не поема отговорност, където защото фирмите са почтенски кутии и така нататък. Така наистина трябва да се работи по този въпрос и трябва да се прилага абсолютно точно и ефективно правилата, които съществуват. Колкото до конкуренцията или един работата за сметка на едни и други. Това не може да бъде в основата на нашата економическа система. Да, е, вероятно искаме да се върнем към истинските стойности на социалната економика с права и е, колективно договаряне това е към което се стремиме. Да има права, еднакви права за всички трудещи се. За онези, които работят на платформите, за онези, които биват командировани, при които също да се прилагат стрикно правилата и да се упражнява стриктен контрол. А там, където има злоупотреба, трябва да се намерят мерки за ефективна борба с злоупотребата. Знам, че всички тези нови форми на работа, нови формати а, е, на самонети и несамонаети не са много ясни. За това са необходими правила и ще работим по тези правила в продължение на 5 години. Благодаря. На мен ми се струва, но вие ще отговорите в случай на командироване и подизпълнение. Правилата са в националните правомощия. И имаме ли европей... Искаме ли... Ако искаме европейски орган, не трябва да оставяме контрола на държавите. Смятаме ли, че трябва да вървим към контрол на европейско ниво. Контрол организиран от Европа. Аз мисля, че Създаването на орган по труда трябва да ни осигури важен инструмент, защото Европейският орган предполага роля и на държавите, и на парламента, но и на социалните партньори. Аз мисля, че този орган може да организира проверки и контрол на място – и тази, може би тази практика вече се осъществява и след това да отправя предложения за ефективна борба срещу злоупотребите и отклоненията. Е, казвам ясно обаче, че държавите трябва да разполагат е, с е, възможности и ресурси. Всички се оплакват от социалния дъмпинг и заедно с това говоря за страната, която познавам най-добре работни, човешките и финансови ресурси за органа по труда са, са ограничени. Не можем да говорим за социален дъмпик от една страна а, и да не предвиждаме средства. Европа трябва да оказва натиск върху контролираните държ... върху държави Европа играе а, роля, но за да истинската роля и силната роля на Европа е нещо, за което ще трябва да почакаме. Grazie Presidente, parlerò in italiano. Благодаря, господин председател. В своето изказване искам да привлека вниманието ви върху няколко теми, свързани с мобилността на работниците. Трансграничният труд в рамките на преразглеждането на социалната сигурност и делокализацията. Що се отнася до първата тема през март, Текстът не получи квалифицирано мнозинство в съвета поради съпротивата на някои държави, сред тях Люксембург. Как смятате да съчетаете националните интереси на своята страна с еднотипния подход, който които комисията преследва в рамките на координацията на системите социална сигурност. И второ, феноменът за явлението за изнасяне на дейности и командироването на работниците може да доведе до опасен социален дъмпинг, както чухме. Смятате ли да предложите въвеждането на нова индустриална политика, която да ограничава изнасянето на дейност и социален дъмпинг. По първия въпрос нямаше квалифицирано мнозинство, но искам да ви уверя, че това не се дължеше на Люксембург, като се има предвид тежестта на Люксембург. И искам да ви успокоя обаче, аз като кандидат комисар, аз не съм люксем... няма да се държа като люксембургчанин. В комисията всеки комисар е, отстоява европейски интерес, така че нямайте притеснение. Е, аз е, благодарение на Европейския парламент ще търся добро решение за 883, балансирано решение по всички важни аспекти, които да осигурят справедлива и, равно, справедлива и равноправна мобилност и достойно заплащане, както и социална сигурност. По социалния дъмпинг аз мисля, че ние въведахме поредица от мерки. Ние е, говорихме за директивата за командированите работници. Сега трябва да се осигури доброто приложение на тази директива. Няма смисъл всеки път да се създава нов законодателен инструмент или нов нормативен текст. Това, което е важно, е да се спазва стриктно, както беше казано от предишния оратор трябва да се спазват съществуващите правила и ако има социален дъмпинг, ние трябва да реагираме бързо и да предвидим нови мерки които да са разработени с оглед на новата ситуация. По отношение на новите, на новите инструменти, Европейският орган по труда е нов инструмент, който трябва да заработи ефективно. Уточняващ въпрос. за да... Не казахте нищо за социалния дъмпинг и нелоялната конкуренция между страните, особено между Италия и съседните страни и как ще се предотврати ограничаването на правата на работниците и как ще се осигури преход към проекта на госпожа Фондер Лайен. Как смятате да преразгледате политиката за платите в Европейския съюз? Има неравенства в областта на цената на труда. Те са в основата на изнасянето на дейността и се стига до несправедливости на пазара на труда. Аз мисля, че вие вече посочихте какво трябва да се прави. Нашата амбиция е да активираме, засилим социалното сближаване. Както казах, не можем да градим е, конкурентоспособна, динамична, новаторска Европа въз основа на безконтролна конкуренция, насочена към е, най-низкото, най-низкото заплащане тъй като това е безкрайен процес. Винаги има район в света, където заплатите са най-низки, са по-низки. Що се отнася до минималното заплащане, ще се направи опит за определено сближаване. Сближаване не означава тъждество. Това не означава, че минимална заплата в България и Румъния – равна на тази в Люксембург. Сближаване, да, трябва да работим по нея. И ако създадем тази рамка, това ще има въздействие и върху всички заплати. И аз мисля, че ще можем да се преборим и с социалния дъмпинг. Госпожа Шиво, Благодаря. Вие говорихте за детска гаранция. Наш приоритет трябва да бъде борба срещу бедността. И благодарение на мерките, които предприехме в Польша, успяхме, успяхме да ограничим бедността с 50%. В вашите отговори вие казвате, че за да се подобри положението на децата, трябва да се подобрят условията на семействата. И аз искам да попитам дали тук дали това предполага взимането, отнемането на деца от родителите, например от Югендам. Отнемат се деца от родителите без никакво никаква обосновка, никакво основание. Европейския парламент прие резолюция по време на предишния мандат, но комисията отказа да се занимава с този въпрос. Вие ще се заемете ли с него? Но защо отказва, комисията? Много просто това не е в правомощията на Европейския съюз. Това са правомощия на държавите членки. Аз не мога да се произнасям по конкретен случай. Може, може би има случаи, в които е в интерес на детето да не остава, да не бъде при родителите. Това не е задължително в Польша, може да е в Брюксел. Има, трябва да се съобразяваме с конкретния случай, тогава да обмисляме мерките. Но това е в правомощията на държавите членки и на службите, които отговарят за това. Що се отнася до гаранцията за децата, вие казахте всички мерки, които са насочени към равните възможности, инвестициите в децата следва да бъдат приветствани и да бъдат предоставяни на всички, които имат интерес да следват този пример. Госпожо Шидо, уточняващ въпрос. Няма никакво съмнение, че ние говорим за отговорностите на държавите членки и следователно не смятате ли, че сътрудничеството между държавите членки е нещо, което е задължително, защото европейците, които се обръщат към комисията и Европейския парламент за помощ, са европейци и те а, е, са останали с чувството, че към тях се, са отнесли като с е, граждани втора ръка. Не смятате ли, че комисията като европейски, и както Европейския парламент трябва да се захванат с този въпрос и комисията трябва да работи заедно с държавите членки? Ще повторя още един път. Това не е в правомощията на Европейската комисия да предприема директна намеса. Ако има случаи между държави членки, ако има проблеми между държави членки, а именно семейно право между конкретни държави. Трябва да се види как може да се реши въпроса. Има много семейства, които живеят в различни страни, семейства, в които родителите са от различни националности и трябва да се следи за стрикното спазване на семейното право, което е в интерес на децата. Най-важното е интересът на децата. Всички сме подписали Конвенцията за правата на детето и трябва да следим тези права да бъдат стриктно спазвани. Господин Господин Кимпорополус, господин кандидат комисар, тази седмица беше организирана конференция върху емиграцията. Искам да разбера дали комисията е, е, възнамерява е, да включи мерки за стратегията до 2023 година, за да включи достъп до пазара на труда на инвалидите, включително социално приобщаване, социални предприятия и имате ли е, е, достъп е, до процедури, достъп до транспорта, възможност за развитие в кариерата и обучение и накрая очевидно достъп до работните места? Аз мисля, че наскоро ние приехме акта за достъпност. Това е напредък. Това помага на инвалидите и е, в живота им е, и е именно в труда им но е, политиката ни на заетост трябва в много по-голяма степен да се насочи към това, което наричаме ранимо население. Но когато погледнем цифрите, виждаме, че хората с увреждания са у нези, които се сблъскват с най-много трудности на пазара на труда. Първо, защото много често те не разполагат със съответните умения. Защо не разполагат с тези умения? Защото учебната ни система много често не благоприятства хората с увреждания. Тоест, нямат възможност в учебната система да придобият такива умения. Учебната система не откликва на техните специфични нужди. Така че трябва да сме сигурни, че именно в областта на образованието няма, на дискри... няма дискриминация. Отсъствието на дискриминация е един от основните ни принципи. На второ място трябва да сме сигурни, че хората с увраждания трябва да разполагат със същите възможности, с същите шансове на пазара на труда. И за това трябва да използваме всички средства, всички ресурси, е, включително и в е, така наречения фонд ИСФ, те да бъдат от полза за всички категории лица, за онези, е, които изпитват затруднения на пазара на труда, Хората с увреждания са едни от тях. Това е, е цел. Това е цел, е, за да постигнем нашето общество на приобщаването. Към това се стремим. За да постигнем тази основна цел, една от целите ни за следващите 5 години е да дадем възможност на всеки, включително и на хората с увреждания. Искам да подчертая, че новите технологии могат да бъдат от полза. Това е правилния път, т.е. Е, е, ние трябва да окажем подкрепа на хората, които да придобият правилните цифрови умения. Аз съм оптимист, че е, поне можем да, значително да намалим пропастта, която е на лице. Допълващ въпрос. Мислите ли, че е, може е, да е, стимулирате работодателите да наймат хора с увреждания чрез определени мерки, чрез мерки, които вие бихте предложили. Благодаря ви предварително за отговорите. А, аз вярвам в социалната отговорност. Едновременно с това аз не очаквам всичко. Така че трябва да има определени правила. Трябва да задължите работодателите да ги спазват. Има страни, които задължават работодателите е, да наймат примерно 1%, не си спомням точно колко процента, 1% е, от техните е, работници да бъдат хора с увреждания. Аз е, мисля, че е, трябва да играем и върху това. Но е, отново подчертавам възгледа за по-приобщаващо общество, където всеки да получи добри възможности. Е, когато бях още министър на труда, видях, че няма разлика във възможностите на лице с увреждания и останалите. Хората с увреждания могат да бъдат точно толкова продуктивни, дори в някои случаи по-продуктивни, защото са по-мотивирани. Така че да насърчим е, е, предприемачите и предприятията, да, но трябва да ги потикнем, трябва да им помогнем, защото те трябва да пригодят и работните места места. Това са инструментите, е, по които можем да работим. Госпожа на шведски. Благодаря ви. Е, благодаря ви за писмените и устните ви отговори. Аз споделям е, вашето въодушевление по член 4 и 5 от е, договора за функциониране на Европейския съюз, Европейския съюз трябва да спазва равенството и националния идентитет на държавите членки, отразени в е, съответните конституции. Е, с други думи, правомощите са ограничени поради субсидиарността и пропорционалността. По въпроса за пазара на труда в скандинавските страни ситуацията е специфична. Вие казахте, че трябва да запазим онова, което още не е, е, е, е разрушено. Така че координация не означава хармонизация. Въпросът ми е как искате да спазвате националните разлики и партньорите при колективното трудово договаряне? Е, трябва ли да повтарям това, което вече казах? Аз е, съм същински поддържник е, на субсидиарността. Аз съм поддържник и на социални системи, които се основават на силен социален диалог и силно социално партньорство. Би било същински абсурд да се намесваме в тези системи и да се опитаме да ги увредим. Онова, което мога да кажа е, че ако предложим текст, който очертава рамка за минимални заплати, ще има пълни гаранции за всички системи, които се основават на колективно трудово договаряне. Нищо повече не мога да ви кажа. Предоставям ви тази гаранция. Уверявам ви, че ще говоря с колегите в комисията, които са особено чувствителни към темата но е, ще говорим и с Европейския парламент е, и с онези, които проявяват особена чувствителност към въпроса. Много от вас вече споменаха темата. Е, ще отида в тези страни, включително и в Швеция, и в други страни, за да обсъдя въпроса и с социалните партньори, и с правителствата, за да ви уверя, че ще запазите системата, към която сте толкова привързани. Допълнителен въпрос. Благодаря за този отговор. Но все пак все пак понякога хората е, са обезпокоени. Те държат на традицията си, на културата си. И виждаме, Е, че е, възниква специфична правна ситуация. Е, социалните партньори са много важни за нас. Как дори в другите страни биха насърчили социалния диалог? Благодаря ви още веднъж за предишните отговори. Една минута за отговор. По този въпрос ли? Аз мисля, че когато говорим за рамка или за правна рамка за минимално трудово възнаграждение, аз не си представям да не говоря с социалните партньори. Това изобщо не мога да си го представя. Е, да говоря с социални партньори не само на европейско ниво. Аз трябва да посетя социалните партньори в отделните държави членки, особено към онези, които са особено чувствителни по причините, които посочихте. Аз трябва да говоря с тях и да ги уверя, че ние искаме да съхраним в пълна степен абсолютно тяхната система – това е, не, не, става, не става изобщо въпрос за промяна или увреждане е, или трансформиране на такава система. Искам да ви предоставя всички гаранции, за да ви вдъхна увереност, че това не е намерението ми и няма да бъде. Господин Патърн, въпрос. Дали господин комисар е съгласен, че когато говорим за работните места, Европейския съюз е институционален расист? Въпреки, че председателката Ван де Лайн ви каза, че трябва да има пълна заетост и прилични работни места за всички, вие не предвиждате план за шокиращата ситуация, когато 50 милиона европейци идват от етнически младсинства. Един от четири европейски граждани са дискриминирани на работните си места. В някои държави членки 76% 8% е, няма е, достатъчно професионално обучение. 8% за останалите. В Белгия ние сме дума на Европейския съюз. Една трета трябва да се съчетават с африканци белгийци. Четири пъти по-висока е степента за безработица за тези африканци. Е, има много европейци, които са от младсинствата. Вашето мото е единни в различието, но всъщност единни в различието стига да сте бял. Е, какво вие като комисар по работните места искате да внесете промяна в собствената ви организация, в институциите на самия Европейски съюз? Дали държавите членки ще имат предвид какво казва комисаря или председателката на комисията, ако не са подредили собствения си дом? Съгласен е господин комисаря, че когато говорим за работни места, Европейския съюз е институционално расист? а, е, а, е, отговор. Отговорът не може да бъде по-кратък. Мисля, че недискриминацията е основополагащ принцип на Европейския съюз. Но аз не съм наивен. Не съм наивен. Аз знам. Аз знам, че има хора в неравностойно положение, които страдат. Които страдат и на пазара на работните места. И ние е, не само разполагаме с принципи, но ние трябва е, да предоставим точните инструменти, за да могат тези принципи да се прилагат навсякъде. Навсякъде, включително и в собствените ни предприятия, в собствените ни институции, където и да било. Аз мисля, че е, това е нещо, което характеризира Европейския съюз. Ние трябва да продължим да работим по това Онова, което вече казах за други групи в неравностойно положение, се отнася и за хора от различен происход. Аз ще се боря, ще поема ангажимент, за да съм сигурен, че принципа за липса на дискриминация, по каквато и да било причина, реално ще се прилага реално ще се прилага на практика. Това е въпрос, който зависи както от държавите членки, така и от всички дружества. Всички умни предприятия, умни дружества започват да разбират, че разнообразието е актив. Нека ги насърчим, нека отвоим е, добрия им пример. Допълваш въпрос, господин Петър. А, това не го купувам. Това не го купувам. Мисля, че теглите лукуми. От 20 години има е, закони против дискриминацията. Европейския съюз продължава да си прилага е, политиката спрямо цвета, белия цвят. Е, когато говорим за достъп до труда, независимо от ническия происход, вие не давате никакъв план. Говорите, обещавате действия, обещавате конкретни действия, обаче няма какво друго да кажете, освен управете си собствени собствения дом и то незабавно, няма никакво допитване с никакви партньори. Какво бихте направили вие в вашата, е, вашия портфейл? Накратко, аз нямам проблем да го направя. Дайте ми шанс. Още не съм комисар, още съм само кандидат комисар, но отсъствието на дискриминация е едно от основните ни намерения на от първите задачи, с което ще се вземем. Това се отнася и за мен, и за избраната председателка на Европейската комисия. Лесно е да обвиняваш. Лесно е да обвиняваш. 20 години това е минало. Нека погледнем бъдещето. Аз не съм отговорен за миналото, но мога да бъда отговорен за бъдещето. Ще се срещнем след 5 години и ще видим какво е станало междувременно. Е, господин Бизар. Obrigado, senhora Presidente. Muito obrigado, Sr. Schmidt, pela profundidade. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Шмидт, за тези подробни отговори. Въпреки, че има доста голям напредък, все още много милиони европейски граждани са застрашени от бедност и от социално изключване. За нас това е недопустимо. Господин комисар, можете ли да се ангажирате, че ще изработите европейска стратегия за борба с бедността, която ще, ще подпомага работа трудещите си, която ще включва равнопоставеност на половете и която ще се бори активно а, с младежката безработица и предимно с, с, с дългосрочната безработица. Имаме амбициозна цел която сме си поставили. 20 милиона души по-малко безработни. През последните години сме свидетели на положително развитие, но все още не сме постигнали целта, която си поставихме през 2010 година. Много говориме за бедността, много трудно е да се е, приеме, че в най-богатият най-богатите територии на света, най- и все още има хора, които живеят в бедност и понякога в дълбока бедност, така че наистина не, е необход... не са ни необходими ресурси, добро финансиране за борба с това явление. Необходима е, разбира се, добрата стратегия, за да постигнем този тази цел. Това е в интерес на всички, на всяка държава членка и на целия Европейския съюз. И на целия Европейски съюз. Така че като, като, като цяло трябва да използваме всички възможни ресурси. Има предложение от парламента за 25% средствата, които да бъдат насочени срещу борба с бедността и по-специално за дец, да децата и а, гаранцията за децата не може да бъде а, на страна от цялостната стратегия. Тя трябва да, да бъде интегрирана в нея, включително да се целят и хората в уязвимо положение, хората с увреждания, тези, които не могат да намерят работа и са в много затруднено положение, както и родителите, които отглеждат децата си сами, които също са застрашени от бедност. Така че трябва да имаме много и ясни правила, включително и специфични да се използват специфичните препоръки за отделните страни. Не можем да приложим един модел, който да, бъд, да се да бъде ефективен навсякъде. Има много различни положения в различните страни, затова наистина трябва да насърчиме държавите членки да се включат в стратегията, но те са тези, които ще изиграят основната роля за нейното осъществяване. Но ако искаме да се бориме към, а, с бедността, трябва да се върнем към мини, минималният доход. Ще има ли европейска рамка за минимални схеми, за минимални стандарти, които да осигурят социалната закрила на гражданите във всички държави членки. Не бих искал да поема ангажименти, що се отнася до а, самите инструменти. Може да бъде директива, може да бъде друг вид инструмент. Това не е важно. Важното е във всяка държава членка да има достатъчно минимално възнаграждение. Това е един абсолютно необходим инструмент. Защото наистина в нашето общество има огромни проблеми. Няма да навлизам в подробности сега но цялата стратегия, е, заетост, е, умения, е, обучение, жилищно устройство, защото без жилищно настаняване, без жилища хората не могат да имат достоен живот, не могат да се върнат на трудовия пазар. Това е един въпро... порочен кръг, който трябва да прекъснат госпожа Уалш. Продължавам продешният въпрос. Всички трябва да помагаме на нашите съграждани, които имат проблеми с душевното си здраве. В Европа всеки шести гражданин има проблеми с душевното здраве. А само 4% от БВП са насочени към това. Какво ще се направи за хората с душевни проблеми, с, които имат проблеми с душевни здрави? Много е, много е важно какво ще направим за тях. Можете ли да очертаете специални а, действия, да ни кажете какво ще направите, за да има специална политика, насочена към хората с душовни, душевни увреждания. А, това е ця, част от цялостната стратегия за хората с увреждания. Трябва да се намерят специфични схеми, които да бъдат насочени към тази категория е, хора, неща, схеми или инструменти, които да подхождат за техните за тяхното положение. Те много често не могат да работят или не могат да работят на постоянно работно време и предприятията, които ги наемат, трябва да бъдат подпомагани. Аз съм бил министър на труда, така че това са проблеми, които се обсъждат. Ние го направихме с министъра, който отговаряше за семействата, за социалното осигуряване, за Необходимо е да се поеме социалния ангажимент наистина, да се направи нещо за хората с а, психически проблеми или с нарушения на душевното здраве. Необходимо е също така да се насърчат създаване на работни места, които са подходящи за тези хора, т.е. да се създадат необходимите условия за могат те да бъдат наедмени. Допълнителен въпрос. Цифровизацията е, променя модел, трудовите модели и това може да доведе до е, е, маргинализирането на много трудещи се в Европа. Какво може да се направи специално за хората с а, е, про- проблеми, свързани с душевното здраве, следствие на тази цифровизация? Трябва да работя с тяхно сътрудничество с комисаря, който отговаря за проблемите на здравето и здравеопазването и цифровизацията заедно с е, с тези двама комисари ще работим по въпроса. Вече споменах, че социалните партньори участват в преговорите, в обсъжданията, свързани с нарушенията, проистичащи от трудовите условия, включително и стрес, бърнаут, душевни разстройства и така нататък. Но когато започнем лечение, вече е късно. Важното е да разгърнем много широкомащабна превентивна политика. Това е решението. А политиката за превенция трябва да бъде цялостен компонент от е, нашата стратегия. Госпожа Шайби. Благодаря, господин комисар. Радвам се, че споменахте така нареченият модел Юбер и новите трудови условия в Европа. Тоест, някои наети да бъдат считани за самонаети, за да не им се изплащат съответните права. Същевременно те обаче получават нареждания, биват санкционирани. Европейският съд излезе с решение, в което точно и ясно определи какво е, е трудово наед и какво е самоноетно, това не се взема предвид. Днес някои платформи казват, вашите директиви прекрасно, но те не ни, те не ни касаят. В, в Париж, в Мадрид, в Брюксел всяка, всеки ден виждаме шофьори на такси или а, велосипедисти, които работят за Юбер. смятате ли, че те са наети или самонаети и ще свикат, свикате ли е, е, конференция посветена на тази тема и ще поемете ли ангажименти да се приеме специална директива, която да урежда проблемите на работещите на платформи. И аз видях предаването по, една, по един френски канал за представяйки положението на някои трудещи се на платформи. И аз научих много неща, въпреки че знаех доста неща за тези условия в Моят във възложителното писмо е записано и работата на трудещи трудовите условия на работещите за платформи. Тоест, ние наистина ще работиме за това. времено е, разполагаме и с решение на съда, в което се обяснява ясно какви са разграниченията между самонает и наед. Така че не, не съда не съда обаче е този, който трябва да решава това. Ние трябва да изработиме дефиниция на самонаетият трудещ се и на а, наетият от работодател трудещ се. Така че това е работа, която трябва да извършиме по-специално за работещите на платформите. Но ако, ако, ако знаех какво трябва да направя, нямаше да има нужда от конференция. Това е много сложен е, проблем и както знаем, има хиляди начини да се заобиколат правилата или дефинициите. това беше много добре показано в предаването. Затова трябва да имаме много ясни дефиниции да, и имат строго определени права за трудещите се, независимо дали са самонаети или наети. Защото ако всички имат едни и същи а, е, права, то, то тогава няма да има нужда да се заобикали или шикал, шикалкави с това какъв е статута. Хората ще избират статута, който най-добре им подходи, е, подхожда. Допълнителен въпрос. Също така споменахте, че може би има конфликт на е, прегативи или на компетенции с ваши колеги, като госпожа Вестагер, която ще изработи правила за работата на работещите на платформа от гледна точка на конкуренцията. Но а, това са две различни гледни точки. Затова, господин комисар, аз лично се страхувам, че може би ще ви отнемат тази социална инициатива, която е една от малкото. И ще поемете ли ангажимента тази директива да бъде е, по-скоро ориентирана към е, социалните аспекти, а не към конкурентноспособността. Аз е, отлично разбирам писмото, с което ми са, са ми възложени задачи. И мисля, че ще имам компетенции и не съм човек, който ще се откаже или ще се остави толкова лесно да му отнемат компетенциите. Но госпожа Вестагър каза нещо много важно. Тя каза, че цифровата економика трябва да бъде в услуга на европейските граждани, жени и мъже. И тя пое ангажимент в този смисъл. Така че всички сме убедени от Калифорния до Европа, че цифровата економика не може да се развива и да бъде е, разглеждана само от гледна точка на конкурентоспособността и на печалбата, защото най- е, най- най-доброто, най-, най е, печелившото в економиката са хората, не машините. И за това нашата економика ще бъде насочена към тях.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 poleg obstoječe direktive o napotenih delavcih. Първо въпроса за социалната защита. Е, това е ключов е, въпрос. Приемането на препоръките за социална защита е много важна стъпка. Има и механизъм за изпълнение на препоръките от страна на държавите членки. Ние трябва да организираме наблюдение върху спазването на директивата за да сме сигурни, че изпълнението е ефективно. Второ, нека да се върна на казаното за Европейския трудов орган. Ние създадахме инструмент и сега трябва да го използваме. И социалните партньори, комисията и държавите членки са привлечени и трябва да се погрежим този инструмент да започне да функционира. Ето защо аз искам той да стане, той да започне да функционира максимално бързо. Това е важно за командироването на работниците, може да се окаже важно и за други въпроси, свързани с а, труда, като например безопасността. Много често командированите работници не са онези, които имат най-добра защитеност. Е, това заслужава допълнително внимание. Сега, изпълнението е много важно. Държавите членки носят много голяма отговорност. Ние трябва да разговаряме с тях, да използваме възможностите, които се предоставят от е, европейския семестър. Има много препоръки в областта на социалния аспект и трябва да прилагаме препоръките на европейския семестър, за да потикнем държавите членки да спазват правилата и да приемат политики в области, които споменахте. Правата на работниците и условията на труд – за да бъдат по-подготвени за промените, които настъпват, беше приета директива за съвет за работници. За съжаление, има проблеми свързани с изпълнението. Е, не са предвидени обаче санкции. Мислите ли за преразглеждане на тази директива, както и за санкции, които да са ефективни? Също така трябва да се предостави, да се предвиди повече участие и да се предоставят повече информация на гражданите. Има някои слаби места в тази директива. Е, тя има и силни, но и слаби страни. Това е директива на доброволния основа. Проблемът е, че някои е, я спазват, други не я спазват. Онези, които прилагат директивата, понякога не я прилагат е, фактически. Така че ние трябва да се замислим по тази мярка. Ще поканя социалните партньори да участват в този размисъл. Не съм твърде оптимистичен, казвам ви го от сега, но социалните партньори трябва да обсъждат този въпрос – но те трябва да анализират слабите места, да видят какво трябва да се подобри. Санкциите е, са хубаво нещо, но те не решават всички проблеми. Ако засилим санкциите, какъв ще е резултата? Още по-малко фирми ще спазват директивата, защото ще си кажат не поемам риск от санкции, затова няма да я приема. Затова ние трябва да направим оценка на резултатите, донесени от тази директива. Определено има е, добри резултати, къде са слабостите и как да осигурим по-добро спазване на директивата. Аз мисля, че тази комисия предложи няколко мерки. Е, те бяха, беше даден отказ на тях. Е, въпросът е в сред приоритетите ни но не мога да кажа, че ще вървим в конкретна посока. Госпожа Шпарентак. в Европейския съюз е, има повече, все повече бездомни лица. Ще поемете ли отговорност е, за стратегия за социални жилища като мярка за намаляване на бедността. Освен това, в моята страна много хора не могат да си намерят жилище, не могат да си позволят, но Европейския съюз не позволява помощ, за да се осигури социално, социални жилища. Ще предложите ли да се променят ограниченията върху социалните жилища? И аз съм от страна, в която има жилищен проблем. такъв проблем има в много държави членки. Правомощията в тази област са на държавите членки. Аз мисля, че Европа може да играе мотивираща роля, когато насърчим, като насърчим повече инвестиции в жилища. Е, предстои да въведем е, инвестиционни инструменти. Когато говорим за бедност, инвестирането в е, жилищата е инструмент за създаване на добри условия. Онези, които са бездомни, те никога няма да излязат от бедността. Затова ние трябва да обсъдим с държавите членки въпроса за социалните жилища. Е, и създаването и спазването на условията за конкуренция, вие ние трябва да помислим дали тези условия са пригодни към съществуващите условия. Необходимо е да се насърчи да се насърчат инвестициите в жилища в много части на Европа. И в рамките на правомощията на Европейския съюз аз ще се постарая да включа това измерение в борбата ни срещу битката и ангажи, ангажимента ни за включване. Уточняваш въпрос. Благодаря. Ще поемете ли е, отговорно за нова стратегия за жилищна политика. Казахте, че е много важно моите хора да имат справедли, да получат добър старт на пазара на труда. Аз мятам, че е не по-малко важно, важно младите хора да имат и справедлив е, достъп е, до пазара на жилища. Това може да бъде направено не само от комисаря е, по заедостта, това е економически проблем, вярно, че е и социален въпрос, това е и финансов въпрос. Ние трябва да видим с е, какви, какви финансови средства можем да мобилизираме, за да насърчим инвестиции в жилищното строителство. Комисията не е един орган, който решава ще направим това и това. Колегиума на комисията е екип – и ако комисията вземе решение да предприеме нещо във връзка с жилищния проблем в много части на Европа, също така по отношение на работните места, децата, аз ще бъда сред онези, които ще настояват за решения, имайки предвид ограничените правомощия на Европейския съюз, но и също така като отчитаме финансовите средства, които можем да мобилизираме, за да помогнем на държавите членки да постигнат повече в, този, в тази важна област. Знаеме, че тази, този мандат трябва да има много ясно развитие на Европейския социален стълб, защото целта ни е да имаме Европа за и чрез своите граждани. В този смисъл е много важно да се изпълнат различните цели на социалния стълб. 14 милиона европейски граждани работят в социални предприятия. Но трябва да се да се направят всичко възможно, за да има повече насърчаване за а, наймане на хората с а, увреждания. Ще има ли е, европейски план за хората с увреждания и уязвимите е, категории по време на този мандат. Мога. Ще ви доверя нещо. Аз съм голям поддръжник на социалната економика. Бил съм министър е, и вярвам в ролята на социалната економика. има потенциал за развитието и особено с оглед на предизвикателствата пред нас, е, екологичните и всички останали могат да бъдат е, решавани, ако имаме е, по-силна социална економика. Разбира се, моделът на социалната економика не е еднакъв навсякъде ние трябва да уважаваме различните култури. Е, трябва да уважаваме моделите в различните страни. Има обаче какво да предприемем заедно. През 2011 година комисаря Бърние, е, Андори Таяни проведаха конференция за социалния бизнес, който създаде положителна динамика за социалната економика. И моята идея е с цялата Европейска комисия, тъй като отговорността не е само на комисаря за работни места, да повторим тази инициатива, да обединим заинтересованите лица, да разработим план за развитие на социалната економика с оглед на големите предизвикателства пред нашите общества и да използваме инструмента на социалната економика. Аз вече споменах финансовия аспект. Проблемът с работните места е ясен и мисля, че има потенциал. Трябва да го използваме Вътрешният пазар е важен въпрос. Социалната економика трябва да има, да бъде поставена наравно с всички останали а, фактори. И аз очаквам да работя с останалите комисари за да станат още по-здрави устоите на социалната економика. Това е свързано и с социалната отговорност. Уточняваш допълнителен въпрос. Е obtener concreción. Es complicado obtener concreción, pero yo creo que es... Да, мисля, че обаче трябва да имаме нещо много конкретно, т.е. да има някаква строго очертана рамка с строго очертани правила. Сега, Знаеме, че вече някой има създадени мрежи, има вече и предприятия и инициативи. Но в някои, в някои страни гаранцията за младите успя да направи нещо, но на много, на много страни просто нивото на безработица е недопустимо. Ще има ли повече средства за заетостта на, младото, на младите. Ще, ще може ли да направите всичко възможно държавите членки да разходват поне 15% за заетостта на младите? Трябва нещо да се направи. Е, Кратък отговор. Ако искаме действително да хармонизираме, социалната економика, тя в Германия е, фигурира под различно економик, е, тя фигурира под различно име. В Германия имат силен е, такъв сектор, макар че под различно име. Но хармонизацията няма да даде резултат. Подход ни трябва да е прагматичен. Мобилиза... мобилизиране и създаване на условия на равнопоставеност за всички предприятия, които се възприемат като принадлежащи към този сектор. Второ, младежката безработица. Това е абсолютен приоритет в нашия дневен ред. Няма да ви дам едно отговор дали трябва да е 3% или 5%. Първо трябва да видим какво повече можем да направим, какво можем да променим, как да използваме съществуващите инструменти, Говорихме много за младежката гаранция, но не само младежката гаранция. Тук е образованието, обучението. Всички тези елементи е, играят своята роля. Средствата за младежката безработица трябва да бъдат насочени там, където тази безработица е сериозен проблем. Там, където младежката безработица е ниска, проблемът е по-лесен. Но там, където концентрацията е по-висока, е там, където трябва да насочим усилията си. Господин Хедман за последен въпрос. Благодаря, госпожо председател. Вие говорихте за командироването на работниците, но привличам вниманието ви към един въпрос – Директивите задължават държавите членки да публикуват всяка информация за командироването и а, възнаграждението на работниците на един вебсайт. За съжаление, практиката показва, че на някои вебсайтове много информация липсва. Какви мерки ще предприемете, така че вебсайтовете да отразяват фактическата ситуация в страните, които приемат командировани работници? Това отново е въпрос на правоприлагане. Не е достатъчно да има хубави правила или добри регламенти. Трябва да сме сигурни, че каквото сме решили се прилага на практика. Държа да кажа, че аз не знаех за това, което казвате. С други думи, трябва първо да проверя. Ако действително информацията не е на лице, ако вебсайтовете не са пълни, ако информацията, която трябва да се предостави, не се предоставя, ако наистина е така, трябва да направим нещо, да сме сигурни, че нези, които командироват работници, предоставят вярна информация – Командироването е нещо положително. Много често се предлага като възможно най-лошото нещо, което можем да си представим. Трябва просто да спазваме правилата, да сме честни е, както към дружествата, които командироват, но и към работниците. Не само тези, които са командировани като работници, но и работниците, е, които са повлияни от това командироване. За да сме честни, трябва да разполагаме с пълна информация за дадена ситуация и ако сме сигурни, че информацията, която се иска, не е на лице в интернет, комисията неминуемо ще направи нещо и ви уверявам, че ще стане така. Е, признавам, че не знаех, трябва да проверя. Е, ако ми възложите длъжността, ще ми дадете и шанс. Допълнителен въпрос. Благодаря ви за предоставената ми възможност да задам последния въпрос на днешното изслушване. Когато говорим за е, прилагането на практика на директивата за командированите работници, Искам да ви попитам, какво ще направите с несъразмерното административно бреме в някои държави членки? Как ще се сигурни, че свободното движение на хора и на услуги ще бъде честно и напълно свободно в рамките на въпросната директива? Мисля, че вече частично отговорих на този въпрос. Мисля, че никой не иска да създава непосилно административно бреме. Ние знаем, че ако създадем подобно бреме, е, възниква някаква задна мисъл у вас. Ние не искаме да имате задни мисли. Е, искаме просто административните документи, които попълвате, да са абсолютно необходими, да не прави живота невъзможен нито за предприятията, нито за хората, нито за тези, които командироват, нито за тези, които приемат командировани работници. Не трябва да бъде така. Трябва да преценим какво прави командироването ефективно, честно, каква информация ни е необходима, как може да бъде предоставена тя какво става, ако преди командироването не сте попълнили прословутия формуляр А1? Какво ще стане, ако го подадете с малко закъснение? Това са чисто практически въпроси, но те следва да бъдат преценени и възоснова на такава преценка, може би е, ще е, внесем е, леки изменения, за да се пригоди законодателството към действителността. Не искаме системата да бъде е, на практика невъзможна. Нека командироването да бъде възможно и ефективно за всички и най-вече приемливо за всички. Защото ако няма правила, отхвърлянето е категорично. За нас командироването е част от е, свободното предоставяне на услуги и от свободното движение. Нека да сме сигурни, че системата работи надлежно и честно. Е, нека направим това и във връзка с административните е, постъпки. Е, благодаря ви. Имате 30 секунди, господин Шмидт. Първо искам да благодаря на всички за зададените въпроси. Благодаря ви и за въпросите. Имате възможност за окончателно изказване, е, но то не следва да продължава повече от 5 минути. So first I want to thank you. Е, първо, искам да ви благодаря. Искам да ви благодаря е, за този интересен, стимулиращ, критичен дебат, от който аз научих много неща. Искам да заяви, че това е европейската демокрация. Мисля, че нашите държави членки, защото ние всички идваме от определена държава членка, ние знаем каква е ситуацията там но аз не знам дали, в, дали има държава членка, където да се извършва такова упражнение. С други думи, трябва да се гордаем от тази същински демократична система. Аз поздравлявам нашия парламент, аз все още съм депутат в нашия парламент. Поздравлявам парламента за това, че въведе такъв дебат, такъв обмен на мнения. Защото задачата на даден комисар трябва да бъде ясно и категорично свързана с работата в е, е, вашия парламент. Ние не сме чак толкова далеч, макар и да сме съвсем наблизо от онова, което става тук. Когато чуя тук, е, комисаря не е избран. Аз станах министър без да съм избран в държавата си членка. Сега бях избран в нашия парламент и ще бъда оценяван от вас. Ще бъда оценяван от вас. А това не става в много държави членки. Благодаря ви е, за това толкова стимулиращо упражнение. Много ми харесва. Не казвам, че е, съм страдал, но беше трудно и трябва да бъде трудно. Now, it's not because... И не защото днешната дискусия беше качествена, не следва често да водим подобни дискусии. И затова искам да ви помоля, откъдето и да сте, винаги когато аз изпитвам чувството, че трябва да поговоря с вас, да чуя мненията ви, колкото и да са различни, мисля, че именно това прави нашата политика е, истински жизнена и истински демократична. Ще остана открит към вас и ще продължа това, което започнахме днес, ако ми дадете такава възможност. Мисля, че имаме съвместен проект. Един голям съвместен проект. Е, е, всеки има собствени идеи, собствени идеали. Ние не сме еднакви. В противен случай тук щеше да има само една партия. И това по никакъв начин не може да ни харесва. Това, което ни обединява е, че служим на народите си, че служим на европейските граждани, че трябва отново да доближим Европейския съюз до нашите граждани – всеки гражданин си има своето ежедневие, своите ежедневни проблеми. Ние трябва да работим именно по техните ежедневни проблеми. Много от въпросите – минимална заплата, социална защита, бедност, деца – всичко това е част от ежедневието на нашите граждани. С други думи, трябва да сме сигурни, трябва да сме сигурни, че нашата политика е в услуга на нашите граждани в тяхното ежедневие. След пет години в тази комисия европейците ще могат да кажат дали наистина е постигнат истински положителен напредък. Дали са настъпили важни промени в моя живот благодарение на Европейския съюз? Това е голямото обещание на този съюз, не само мира, макар и мира да си остава голям и важен въпрос. Споделеното благоденствие, всеки да има право да бъде равноправен член на обществото, да разполага с равни възможности. Това прави велика Европа. Ние трябва да защитаваме тези ценности. Не само на думи, съгласен съм с вас, но трябва да отстояваме тези ценности ден след ден в политическите си дейности. Това трябва да направим съвместно. Комисията, държавите членки и съвета, безспорно, но и съвместно с парламента. Вие сте гласа на нашите граждани и ние трябва да слушаме този глас. Thank you very much. Председателката благодаря. Като председател аз също искам да направя кратки коментари, кратки бележки ако не възразявате. Първо, за мен беше много интересно, за мен това беше първото изслушване. Е, да, и за вас беше интересно, ето, че има нещо общо между нас. За мен беше много интересно да проследя въпросите ви. Те бяха тежки, понякога критично. Беше интересно, че социалният аспект в портфейла на кандидат-комисаря беше засегнат много по-оживено, отколкото въпроса за създаване на работни места. Всъщност това е основната задача на господин Шмидт. Ако говорим за приобщаване към обществото, за отхвърляне от обществото, като например хора от мълцинствата или хора с увреждания, аз не мога да си представя по-добро приобщаване отколкото приобщаването чрез труд. Ние всички знаем, че трябва да спрем вниманието си на това, трябва да спрем вниманието си на създаването на устойчиви работни места за онези, които действително се нуждаят от такива, защото има толкова отхвърлени от обществото в толкова много страни от Европейския съюз. Това е лукс, е, защото има много голям разрив на пазара на труда. И тези хора трябва да бъдат върнати на пазара на труда. Високо оценявам това, което казахте, господин Шмидт, че ще се съсредоточите върху дискусии, които се основават на данни, оценката на въздействието. Това е нещо много важно. Говорим за социален Европейски съюз от години – Истината е, че една четвърт от децата, които живеят в Европейския съюз, живеят в бедност. По нашите улици има 70% повече бездомни, отколкото преди 10 години. Това са просто данни. Така че нещо не работи така добре, както си представяме. И накрая, Чутото днес е изключително амбициозен план план, който изобилства с теми, по които искате да откриете дискусия. В момента те по-скоро разделят държавите членки, отколкото да ги обединяват. Вие е, подехте дискусия по много чувствителни въпроси. Последната ми забележка е, че можем да обещаем само онова, което наистина можем да постигнем. Очакванията на хората в Европейския съюз са огромни. Има огромен брой популисти сред популистите и това се отнася за някои държави членки, не за всички някои от вашите планове могат да бъдат неправилно употребени, ако не постигнем резултати. Благодаря на всички и най-вече на господин Шмидт. Now, um... Преди да закрия настоящото заседание, искам да съобщя, че заседанието на координаторите ще се проведе при закрити врата за оценка на изслушването. Това ще стане незабавно след изслушването от 12.30 до 13.30 в АСП 1 Е3. Искам да помоля всички за търпение. Вероятно всички знаете, че няма да е лесно. Оценката и писмото по оценката са поверителни, няма да разпращаме имейли. Е, всичко ще се обсъжда при закрити врата между координаторите. Окончателната ни оценка ще бъде обнародвана от председателския съвет след приключването на последното заседание. Закривам заседанието